So, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze. Добър ден, дами и господа. Моля, заемете местата си, за да може да започнем на време. Е, Имаме доста работа днес. Най-напред бих искал да приветствам всички ви с добре дошли в тази зала. Бих искал да приветствам с добре дошла и кандидата за комисар по търговия, госпожа Малмстръм. Добре дошла сред нас. Нека да кажа няколко уводни думи. Бих искал да ви припомня правилата на настоящото изслушване. В процедурния правилник са изложени въпросните правила, приложение 16. В процедурния правилник изяснява ясно и езиковия режим на изслушването, на което сме свидетели този следобед. Получихме и писменно отговорите на зададените от нас въпроси на кандидата за комисар – Така че отбелязвам, че предварителното условие за днешното изслушване е било изпълнено. Днес ще пристъпим към устното изслушване на кандидата за комисар, като за тази цел сме отделили 180 минути. Госпожа Маумстръм ще има 10 минути за своите уводни слова, след което ще бъдат зададени устни въпроси. Ще бъдат зададени общо 45 въпроса от членовете на Европейския парламент. Бих искал да ви обърна внимание на следното. Графика ни е изключително стриктен. Алберто, който стои тук в дясно, стриктно ще следи за неговото изпълнение, така че моля всички да се придържате към а, предопределеното ви време. Малко преди да изтече е, времето ви за изказване, ще чуете слаб сигнал, след което ще ви дадем сигнал, след което ще се изключи микрофона ви. Това е единствения начин е, да действаме, защото в противен случай няма да може да приключим изслушването на време. Както казах, госпожа Маумстръм ще разполага с 10 минути. Да уточня още нещичко. Ще имаме първи кръг от въпроси от политическите групи. Всяка политическа група ще има възможност да зададе въпрос в рамките на 5 минути. Това може да означава една минута въпрос, две минути отговор, една минута за последващ въпрос и една минута за последващ отговор. Допълнителният въпрос може да бъде зададен само от политическите групи в рамките на първия кръг от въпроси и отговори. В рамките на втория кръг от въпроси ще имаме общо 3 минути. Една минута за въпрос и две минути за отговор. Приканвам ви да се придържате към същината на въпросите си, така че да може да проведем днешното изслушване по начин, който да ни позволи да излезем с квалифицирано становище на края на изслушването относно дали, това дали кандидатурата на госпожа Малмстръм е приета или не. Графика, както казах, е строго разпределен и ще се опитаме да се придържаме максимално към него. Това не означава, че трябва да говорите по-бързо, така че да кажете колкото се може повече в рамките на минутите, които са ви отредени, защото това ще затрудни превода. Приканвам ви да се придържате към същината на това, което искате да попитате и да се придържате към времето за изказване, което ви е било отредено. И накрая, изслушването е изключително важно. То се излъжва, излъчва извинете, на сайта на Европейския парламент. Изслушването ще бъде записано и на видеозапис, който ще бъде на разположение на сайта на парламента. Програмата ни, колеги, е доста амбициозна, но съм сигурен, че в Комисията за международна търговия ще успеем да работим с традиционните за нас умения, така че да свършим на време. Вчера заедно с Комисията по външна дейност получихме въпрос от Комисията за развитие, както и два допълнителни въпроса от Комисията за външна политика. Госпожо Малмстръм, търговията несъмнено е катализатор за економическото развитие на Европейския съюз. Тя е важна също така и в по-общ план. Ясно е, че в този глобализиран свят търговията трябва да подлежи на определени правила, а тези правила трябва да се прилагат стрикно. Наскоро в САЩ беше проведено разследване и проучване за международната търговия стана ясно, че все повече хора гледат критично на международната търговия и не и се доверяват. Те дори са по-скоро скептично настроени към нея. Страхът, че налагаме правила, които не подпомагат добрата страна на глобализацията, нараства. В този контекст бихме искали да стане напълно ясно, че е, търговската политика не защитава интересите само на шепа хора. Тя защитава интересите и на европейските граждани. Затова подхода, който използваме, трябва да бъде използван при пълна прозрачност. Предполагам, че колегите ми споделят моето мнение – а именно, че международната търговия може да бъде доразвита само ако си върнем обратно доверието. Така че ви приканвам, госпожо комисар, във вашите думи да ни обясните как възнамерявате да прилагате прозрачността, как възнамерявате да си върнете доверието на гражданите, доверието в действията на Европейската комисия. В контекста на прозрачността се задава въпроса и за лоялната търговия. Лоялната търговия е от изключително значение за Парламентарната комисия за международна търговия. Заличаването на търговските пречки е неподходящо, ако развиваме модерна политика в днешния свят. Нуждаем се от условия, които да позволят на хората да вярват в Европа. Това трябва да бъде ключовата ни дума. Не може да гледаме на въпроса само единствено от гледна точка на класическия подход. Не. Не трябва да забравяме проблемите, свързани с околната среда, търговията трябва да бъде не само свободна, но и лоялна и справедлива. Това е голямо предизвикателство, дори и във вече приключените от нас търговски преговори. В този контекст лоялната политика, лоялната търговия и доверието и прозрачността ще бъдат основните стълбове на нашата работа. Сигурен съм, че колегите ще зададат много по-подробни въпроси и аз нетърпение очаквам да чуя вашият